утре а, да гласуваме колкото може по-единодушно. Благодаря ви. Езера, късъш витат Лазаром. Благодаря. С това проключваме общото разискване. Утре повече ще гласуваме по докладите. И е, по дневния ред стигаме до следващата точка, докладът на госпожа Антонеско право е, на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след арест. Тонеско Асонь, 4 перцben. Госпожа Антонеско, 4 минути, моля. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Благодаря, е, уважаеми колеги. След две години успяхме да приключим нашата работа след предложението на комисията. Става дума за достъп до адвокат в рамките на наказателните производство и право на общуване. Благодаря на госпожа Рейдинг. Тя много ни подкрепи при преводите. Благодаря и на моите колеги от другите политически групи за тяхната подкрепа и тяхното упорство. Беше общо усилие, бяхме екип и без това нямаше да може да постигнем успех на преговорите. Благодаря също така и на различните председателства на съвета, които ни помогнаха, особено на ирландското председателство, по времето на което подписахме споразумението. След е, първите две мерки за укрепване на правата на заподозрените и обвинените лица, правото на информация, правото на превод и така нататък. След тези мерки може да гласуваме по един много важен регламент. Става дума за правата, които могат да се ползват в различните държави членки, които обаче диференцират по отношение на правните системи в отделните държави членки. Това укрепва взаимното доверие. Изработихме минимални стандарти от Европейската конвенция за правата на човека и Хартата за човешките права. Ситуацията в държавите членки е много различна и ето за това ни трябва това законодателство, което да гарантира тези права. Трябва ни една правна култура, която ще улесни всичко. Надяваме се, чрез е, този регламент да гарантираме един честен съдебен процес. Директивата за достъп до адвокат и директивата за право на общуване е, са важни стъпки в правилната посока. Гражданите трябва да знаят, че могат да се движат без проблеми от страна в страна. Трябва да знаят, че винаги имат право на правна защита и подкрепа. В рамките на тази директива обвинените и заподозрени лица ще могат да ползват правото на достъп до адвокат, независимо от компетентния съд. Независимо, че са обвинени или за подозрени, те могат да ползват достъпа до адвокат до края на процеса. Тази директива ще бъде приведена в действие във всички държави членки и ще осигури едни и същи стандарти. Тъй като мобилността е факт в Европейския съюз, важно е директивата да бъде прилагана и се надявам, че това е една добра стъпка за подобряване на живота на гражданите. Благодаря. Благодаря. Сега давам отново думата на госпожа Редин, която представя комисията. Директивата за право на достъп на адвокат и право за комуникация при задържане – когато тя се приеме, това ще бъде един много голям момент за Европейския съюз, защото ще покаже, че Европейския съюз застава зад правата на отделния човек. Искам да поздравя докладчикът госпожа Антонеско, защото работата й не само бе трудна, а и свързана с много дипломатични умения, за да може да се постигне за общо съгласие с докладчиците в сянка. Тя успя да постигне това за толкова важната директива. И сега вашия парламент може да се гордее с това постижение. Както е, каза госпожа докладчикът, е, следва да благодарим и на ирландското председателство, защото те преговаряха много, много усилено за постигане на добро споразумение. И от е, малко повече от две години се дискутира нашето е, предложение от юни 2011 и благодарение на ангажимента на готовността за компромиси от всички страни се постигна споразумение. Знам, че не винаги беше лесно да се провеждат дискусиите и да се постигнат компромиси, примерно за средствата за правна защита, за изключенията, но в момента вече разполагаме с текст, който е на нивото на нашите амбиции и спазва и изискванията и стандартите на Европейския съд за човешки права. Тематиката е в основата на проблемите и очакванията на европейските граждани, на европейските професионалисти в областта на правото. Милиони е, е, европейски жители се сблъскват с наказателни производства в Европейския съюз и те трябва да имат съответната защита. По силата на текста те ще имат право на адвокат, присъстващ по време на разпита в полицията, ще имат право да се свържат с семейството си, ако са извън страната си, ще имат право да се свържат и с съответния консул. Също Изключително важно е, че се забазва поверителността на срещите и комуникациите между за подозряното лице и адвокат. Принцип, който осигурява правата на е, обвиняемите. Лицата, които са обект на Европейска заповед за арест, ще имат възможност за правна консултация, както в страната, където са арестувани, така и в страната, която е издала заповедта за арест. Като това двойно представяне е един нов елемент въведен в директивата, което ще даде възможност да повиши ефективността на Европейската заповед за арест. Така ще се гарантира и правата на заподозряните на практика. Сега остава задачата да прилагаме съответната директива. Това ще е от изключително важност за практическото спазване на европейското законодателство като цяло, като например и Европейската заповед за арест. По този начин ние правим много съществен принос за засилване на взаимното доверие, което е необходимо при прилагането на Европейската заповед за арест или други инструменти за взаимно признаване след окончателното приемане на текста. Той ще трябва да бъде транспониран в националното законодателство. Комисията ще следи отблизо как ще бъде транспониран този текст в законовите режими на страните членки и ще упражни надзор е, за директното и прилагане на практика. След време ще представим и доклад с оценка за прилагането на съответните законодателни разпоредби. Изключително съм горда от това, което правим в момента и това, което постигнахме в областта на процедурните права. Нека да не забравяме, че имаме директива за правото на пре... устен и писмен право, директива за правото за информация, сега за право на адвокат. Също така работим и по директивата за жертвите. Тя бе прията миналата седмица. По силата и жертвите ще бъдат третирани с необходимото уважение, ще, бъде, ще им бъде осигурявана защита, ще имат право до защита и е, в съответните наказателни производства. Тоест, е, стъпка по стъпка ние изграждаме е, правния Европейски съюз. А по отношение на процедурните права, Комисията предлага, ще, предаде, е, ще даде предложение за презумпцията за невиновност, за защита на непълнолетни, за правото на правна помощ Нека да приключа с думите, че аз имам огромно уважение към Европейския съюз като съзаконодател в областта на наказателното право. В момента постигаме изключително изключително напредък в тази тематика и парламента трябва да се гордее с това си постижение в рамките на предстоящите е, европейски избори. Това е наистина едно голямо постижение от негова страна като съзаконодател. Благодаря. Благодаря за вашето признание към парламента, госпожо комисар. И сега давам думата на изказващите се от името на политическите групи, госпожа Матио. Е, извинете, извинете, казва председателят. Първо трябва да изчакаме становището на Комисията за граждански свободи, господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Като докладчик за правната комисия, докладчик в е, сянка на зелените. Искам да благодаря на комисара Рединка, на докладчика госпожа Антонеско за чудесната работа, за чудесното сътрудничество, защото аз наистина смятам, че постигнахме добър резултат Смятам, че направихме важна крачка в полза на гражданите на Европа, защото в момента те имат възможност да получат един правна защита в целия Европейски съюз. Тази стъпка е важна, но след нея трябва да последват още. Следващата стъпка, която трябва да направим е по отношение на правната помощ, най-вече за признаването на е, взаимното признаване на мерки, примерно при заповед за задържане. Е, на добър път сме. Е, сега топката е в страните членки. Те трябва да приложат това, което ние сме създали, а нашето послание е към тях и че ще следват още стъпка в страна на Европейския парламент и комисията. Думата има госпожа Матю. Благодаря, господин председател. Госпожо е, комисар, колеги, искам да поздравя докладчикът госпожа Антонеско, която много последователно и с голямо желание за постигане на консенсус успя да е, представи този толкова балансиран текст. Е, както напомни и докладчикът и госпожа комисарът, става дума за една много голяма законодателна е, реформа с, е, прав... с директивите за право на превод, за право на комуникации. Сега приемаме и директива за право на достъп до адвокат. Това са действително много, много важни в стъпки в е, областта на европейското право. Текстът е много балансиран и дава право на всеки да се, възможно, е, да се ползва от опита на адвокат по време на целия процес на защита при повдигнато производство от е, разписта в полицията до съдебното производство, за да има един справедлив процес. Също така не се забравят и е, изисквания, е, които може да се наложи, е, да наложат в изключителни обстоятелства, изключение от този принцип. Гарантират се обаче ефективна права на защита на всички заподозрени лица госпожо комисар. Аз съжалявам обаче, че не бе представено същевременно и законодателно предложение за съдебна помощ, за правна помощ, защото по този начин щеше да има още по-реална възможност за право на, за защитаване на правата на гражданите. Благодаря от името на социалистите. Думата има госпожа Силви Гион. Госпожо комисар, скъпи колеги, с вода утре върху тази е, директива можем да кажем, че подсилваме все с още е, един жест правата на гражданите при е, наказателно производство. Както се каза, текстът е, се изготвя от повече от две години и е, с него се дава е, възможност реално да се получи справедлив процес. Осигурява се правото на общуване, което всъщност е част от правата на ефективна защита. Изключенията са ограничени до минимум Отчитат се и особеностите на националните режими, затова има и ред разпоредби, които дават възможност да се е, отчитат и националните режими по отношение на изключенията. Както се каза, ще има и допълнителен текст за, права, за право на правна помощ. И за това ви напомням, госпожа Рединг, че трябва възможно най-скоро да представите този текст, за да може да се изгради цялата конструкция на европейското право. Благодаря от името на либералите, от името на АОТЕ, госпожа Сара Лътфорд. Благодаря. Аз бях докладчик по първия текст, който засягаше помощта при преводите. Но този текст е много по-важен от предишните два. Цялата пътна карта трябва да бъде завържена, за да се повишат стандартите в, по правосъдие в целия Европейски съюз. Имам предвид мерките за взаимно признаване. Ние доста позакъсняхме с нашата инициатива и трябва да кажа, че в тази директива са заложени големи успехи по отношение на правата на на, на, за достъп до адвокат, независимо за какъв за какво лице става дума. Важно е лицето, което е в затвора, което е лишено от свободата, има достъп до адвокат. Това задължава държавите членки да предприемат положителни стъпки да осигурят достъпа до адвокат. Това осигурява едно ефективно правосъдие. А както каза и госпожа Рейдинг, представ, представителството на хората по време на един съдебен процес означава даване на възможност за провеждане на справедлив процес. Госпожа Антонеска, аз благодаря на нея и на останалите докладчици в Сянка, които успяха да подслонят и британската система в този регламент. За бъдещите теми искам да засегна нуждата от предварителния арест. Е, та предварителния арест трябва да намери по-правилна, по-ясна формулировка. От името на консерваторите Господин Войчиков. Е, Wyrazy uznania, gratulacje dla e, sprawozdawcy. Благодаря, господин председател. Е, говорим за е, е, е, много важен доклад, за който искам да поздравя докладчика. Искам да поздравя и комисията ЕКОН за интересните изменения. Точно за тях искам да говорим. Едно изменение, което на мен да ми харесва. Изменение 11. -то което ограничава а, а, сферата на контрол по-специално в случай, когато задържание бива тормозен. Това е един труден проблем и аз бих искал да запазим оригиналния текст. Друг важен въпрос е въпрос за арестуваните деца. Трябва да се е, изясни въпроса с техните родители, които са всъщност попечителите на детето. Изменение 13 то касае правата на хората с уврежданията. Практиката показва, че а, много често таки, такива хора биват подлагани на тормоз или техните права биват нарушавани, тъй като те са лешна мишена за надменни служители. Наша задача е да пазим тези хора. Благодаря, че този проблем е разпознат. Благодаря ви за свършената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 Техническите проблеми тук би трябвало да се решат. Köszönöm. Tehát az irányelv alapvető fontosságú, hisz... Мога ли да продължа, е, пита ораторът? Да, тази директива е много важна за една Европа без граници. Европа, където има мобилност на хора, на лица, стоки и капитали. Защото това означава гражданите да могат да разполагат с съответните процедурни правила, права, но също така да получават и правна помощ и достъп до адвокат. Да, имат, да могат да имат контакт с семейството, ако бъдат подведени под отговорност. Това означава процесуални гаранции и права. Köszönöm szépen. Mr. Romero, you have the floor for two minutes. Господин Ромеро, две минути. Благодаря, господин е, председател. Като е, докладчик в сянка, е, на социалистите и демократите. Аз също искам да благодаря за това, че утре ще имаме възможност да гласуваме е, за един много важен документ, който касае процесуалните гаранции. Този пакет наистина е необходим, ако искаме да живеем в правова Европа. Е, до този момент е, с заповедта за задържане ние работихме за повече сигурност е, в Европа. С тази директива ние даваме възможност на това Европа да бъде и едно по-справедливо място при тази директива ние се застъпихме за това всички да имат право на адвокат, когато бъдат заподозрени или обвинени. Искам да благодаря на докладчика, на комисията, на ирландското председателство. Искам Искам да благодаря за това, че успяхме да се споразумеем по някои важни въпроси, тъй като те касаят... Тук става дума за директива не за борба с тероризма, а за защита на отделните индивиди. По този начин а, ние ще работим за повишаване на, на доверието. Наистина текста стана чудесен. Комисията не се съгласи в текста да се, включен, да се включат хора с увреждания. В текста заложихме минимални гаранции за тези, които се нуждаят от а, а, помощ. Надявам се мандата ни да не свърши преди да отстраним недостатъците в текста. Госпожа Маковей има думата dreptul la avocat în procedurile penale și imediat după arestare. Благодаря, господин председател. Правото на достъп и правото на комуникация е гаранция на основните човешки права. В Хартата на човешките права има препратки към тази ситуация. Европейският Съд човешките права говори за много казуси, където тези права не са спазени. Също така важно е един човек, който не може да си позволи адвокат да има достъп до адвокат и да има достъп до правна помощ. За съжаление обаче в този доклад не успя да залегне е, пълната подкрепа на хора, които нямат никакви средства. Говоря за подкрепата пробоно. Имам предвид определените организации, които се занимават с такава правна помощ. Благодаря. Сега да пристъпваме към спонтанни изказвания. Господин Диас Демер. Благодаря, господин председател. Наказателните производства ще станат много по-солидни е, възоснова на този текст. Ще има повече справедливост, повече правна сигурност. Факта, че от най-ранните е, етапи на повдигнатото наказателно производство е, ще има право на достъп до адвокат, означава, че гражданите е, няма да се оказват в уязвима ситуация, а и няма да има и е, ограничения във времето, за, в което е, съответните лица могат да общуват с адвоката си. Също се формулират права за поверителност, които трябва да въжат във всички случаи. Считам, че докладчикът госпожа Антонеско свърши отлична работа. Тя трябва да бъде поздравена за последователността си и за ангажираността си по този толкова сложен въпрос. Също призовавам комисията да представи е, и доклада за правна помощ, включително безплатната права помощ, възможно най-скоро. Господин Васар Витаго. Durante cuatro décadas saludo el paso que se da hoy importante. Като адвокат с 40 годишна практика приветствам направената стъпка. Съжалявам обаче, че в тази е, директива е, не е предвиден безплатния достъп до е, правна защита. Настоящият ни министр не е в възторг е, от засилващите се искания на адвокатите. Тук става дума обаче за гарантиране на правата на участниците в процеса и ускоряване на правосъдието. Това няма да доведе до увеличаване на разходите, публичните разходи, а ще доведе просто до повече справедливост и демокрация. Благодаря. Госпожа Билбао има думата. Майк, Няма микрофон ораторът. Господин председател, благодаря, благодаря и на госпожа Антонеско за текста. Всички директиви, които имат отношение към е, наказателни на правните системи на страните членки, са твърде сложни, но наше задължение е да защитаваме правата на гражданите. Европейския съд за човешки права се е произнесъл, че не може да се приемат доказателства, получени в отсъствие на адвокат и ние в този смисъл осигуряваме сега право на достъп до адвокат, което е в съзвучие с тези решения. Даваме възможност обаче и за изключение в борбата с организираната престъпност, което примерно е голям проблем в Испания. От друга страна се страхувам, че е, тези изключения могат да създадат възможности, примерно, за упражняване на турмоз или мъчения. Е, може, това е една потенциална е, опасност, която трябва да се преодолява с една схема от защитни минимални мерки, която да се прилага в целия Европейски съюз. Господин Бронс, една минута. Текстът още не се отнася до Обединеното кралство и ние имаме доста притеснения базата, на която е, се основава, той е напълно е, логична. Разбира се, задържаните лица имат е, прав, определени права. Но не смятаме, че е необходимо да има европейско законодателство, защото то не може да изчерпа всички казуси. И в крайна кръщата Европейския съюз не е целият свят. Хората да пътуват и на други места. И в такъв смисъл не трябва да се борим за европейско законодателство, да искаме да има един един международен е, договор, който е, да е, гарантира правата на гражданите в един максимален брой страни. Та европейското законодателство си има своите достоинства, то разширява правата на задържаните, но то не е самоцел. Благодаря от името на комисията. Давам отново думата на госпожа Рединг. Господин председател, има единство в парламента по това, че е, тези текстове са изключително важни за европейската система на справедливост и правосъдие. Това е важно за всичките държави членки. Благодаря на парламента за сътрудничеството в рамките на процедурата по съвместно взимане на решение. Благодаря, защото успяхме да постигнем много но все още има какво да се направи. Много от вас засегнаха въпроса за следващата стъпка и както ви казах, следващата стъпка ще дойде през есента. Това ще бъде пакет от инициативи, е, свързани с предпазните мерки за децата, е, Презумцията за невиновност ще бъде засегната. Това ще е цял пакет по който работим и трябва да вземем решение. И се надявам, че е, тази инициатива ще допринесе до укрепването на правосъдието в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за е, чудесния дебат, който проведохме е, този следобед. В работата по това досие с докладчиците в сянка нашата цел а, беше за подозраните, обвинените, техните права да бъдат а, гарантирани. Като общата ни цел беше да защитим обществените интереси. Много важно е обстоятелствата около престъпленията да бъдат разкрити максимално бързо, за да може извършителите да бъдат е, наказани и то пропорционално на извършеното от тях деяние. Опитали сме се заедно с всички колеги да се съобразим и с това. Приветствам това, което каза госпожа Рединг относно графика, който си е изготвила комисията за предстоящите месеци, както по отношение на гаранциите за уязвимите, заподозрени и обвиняемите, така и по отношение на помощта за осигуряване на правна защита. Това са все важни аспекти, които ще ни помогнат да завършим пакета за гарантиране правата на заподозрените и обвиняемите. Благодаря. Позволете ми да се присъединя към поздравленията и искам да направя две бележки в заключение. Госпожа докладчикът спомена,